very uninteresting. <laughs> okay, dear colleagues, welcome. Добре дошли, колеги. Добро утре. Започваме заседанието. Продължаваме с точка 6 от дневния ред. 15-я е контрол на делегирани такто и мерките за изпълнение, както знаете, ние отдаваме голямо значение на ефективното упражняване на правилата за контрол на парламента. Затова включихме и тази точка в дневния ред и отдаваме голямо значение. Днес ни предстои да обсъдим много важна тема. Искам да приветствам господин Бернадино, ръководителят на ЕИОПа, наскоро утвърден, и Свен Гентнер, ръководител на отдел управление на активите в Европейската комисия. Ще обсъждаме е, ПРИПС и по-конкретно регулаторните технически стандарти, които след публичната консултация европейските надзорни органи ще ги представя в края на март, ако сме разбрали правилно. И разбира се, не е необходимо да ви напомням, че това е ключов елемент от по-добра нормативна база защита на инвеститорите в регулаторната рамка на финансовите пазари. Так, това е изключително важна част от новия подход. Ще проведем дискусия по въпроса, като започнем с изложение на господин Бернадино и господин Гентнер. Докладчикът Перванш Берес не може да бъде тук, но Елиза Ферейра ще се изкаже от нейно име. Давам думата на Габриел Бернадино и на господин Гентнер. Не повече от общо 10 минути, ако обичате. Габриел има думата. Благодаря, Роберто. Благодаря за поканата. Добро утро. Госпожи и господа депутати, за нас е много важно това, че сме тук по много важния въпрос за ПРИПС. Както знаете, работата по ключов информационен документ е сред най-важните дейности на съвместния комитет по защита на потребителите. Работим по въпрос от 2012 година проведахме дискусии с различни заинтересовани лица, експерти, представители на сектора и учени. Работихме и по проучване на потребителите с участието на експертна работна група. Работата е в последния си етап след като приключи работа по регулаторните технически стандарти. Получихме над 100 отговора. Заинтересованите лица представиха много коментари за усъвършенстване и адаптиране на регулаторните технически стандарти, в това число и да се направи така, че те да а, отговарят в най-голяма степен на различните припс. Виждаме, че това, което имаме е, е балансиран резултат. Разбира се, има елементи, които са неприемливи за участвалите в проучваните, но трябва да приемем, че няма лесни отговори. Сега е важно да обърна внимание на изпълнението и графика. Мнозина представители на бизнеса изразиха притеснения за това дали е, срока 31 декември е разумен. Повечето от е, повечето от представителите на бизнеса искат повече време за изпълнение. Някои настояват за поне 9 месеца за изпълнение. Искам да бъда пределно ясен. Ние ще предоставим проекто регулаторните технически стандарти на Европейската комисия на 31 март и разбира се, ние много държим на това но след като изслушахме коментарите на сектора, сме наясно с това, че не е лесно да се актуализират системите. Разбира се, всички конкретни решения за графика трябва да се оставят на законодателя. Сега няколко думи за ключовите, ключов информационен документ. Най-напред за риска. Рисковият индикатор ще бъде един от основните елементи на ключов информационен документ. Ние ще използваме е, проучването за потребителите, използването на една скала от 1 до 7 се оказва най-доброто. Необходимо е обаче да се използва сложна методология за определяне на различни места на скалата. Ние прилагаме количествени данни с някои качествени елементи. Тук отчитаме различните видове инвестиционни продукти разработихме измерител за риска, който измерва риска на сложните продукти. Той е приложим и за други продукти. Сега работим по детайлите с оглед на консултативния документ. Все още работим по адаптиране на скалата, така че тя да отговаря и на очакванията на потребителите. Също така искаме да сме сигурни, че ще можем да измерим кредитния риск на инвестиционните продукти. Смятаме, че тези проблеми могат да се решат сега. По възвръщаемостта, потенциалната възвръщаемост е много важна информация. Ние Работихме много, за да разработим ориентирани към, към бъдещето мерки. Раз, ние обсъдихме различни видове продукти. Потребителите може би не разбират вероятностната информация, нито пък по-сложни начини за графично представяне. Основният подход е а, хипотетичният Необходимо е да се приемат реалистични сценарии. Но отговорите говорят, че има трудности за сравнение между сценариите. Ето защо работим по възможностите за по-добра сравнимост в максимална степен, например като правим връзка между сценариите за бъдещи резултати с степените на пазарен риск за инвестиционните продукти, така че по-високата степен на риска да е свързан с други параметри също така. И имаше призиви да включим най-добрите резултати в сценария. Обсъждаме въпроса. Смятаме, че тази информация може да е много полезен допълнителен елемент, стига разбира се да покаже възвръщаемост. Е, искаме да чуем е, и мненията на депутатите накрая по разходите. Знаем, че много потребители не обръщат внимание на разходите, когато взимат инвестиционно решение. Знаем също така, че им е трудно да направят сравнение между различните продукти с различни ценови структури. Ето защо ние работим за метод за сравняване между различни инвестиционни продукти. Разработихме подробно предложение за експлицитни и имплицитни разходи. Също така да се видят еднократните и повтарящи се разходи. Подготвяме метод, който показва разходите в абсолютно и процентно изражение. Предлагаме намаление на доходността като начин за изразяване на ценовият индикатор. По този начин се прави сравнение между различните разходни структури. По този начин подобряваме прозрачността и осигуряваме условия за равнопоставеност Анализът на отговора на консултативния документ ни дава възможност да адаптираме някои части от предложението. Не смятаме, че има нужда от основни промени. Също така работим за да така че представенето на разходи в ключови информационен документ да са максимално ясни ще ключовият информационен документ ще доведе до прозрачност за разходите върху сделката, разходите за структурните продукти и разходите за инвестиционните продукти. Това полага основите за бъдещето в тази област. Надявам се, че това кратко встъпление ви е било полезно. Очаквам да чуя вашите е, думи за инвестиционните продукти ние сме на ваше разположение. Благодаря. Благодаря, Габриел Бернардино. Думата има сега Свен Гентнер. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, добре, благодаря ви, че ме поканихте. Приветстваме съпричастността на Европейския парламент и възможността да обсъдим напредъка и по окончателните стъпки, свързани с дейността на ниво 2 по регламента ПРИПС. Аз ще се спра на графика и процеса на приемане, също така ще отговоря и на вашите въпроси. Ключов информационен документ на ПРИП е сериозна стъпка към подобряване на прозрачността на инвестиционните продукти в различни сектори, тъй като той ще се използва от потребителите, за да взимат информирани инвестиционни решения. Това ще бъде една от малкото европейски инициативи, пряко видими за европейските граждани. Ням, не можем да сбъркаме. Всички страни държат да се спази срока на ниво 1 за прилагането на рамката ПРИПС. Комисията работи в взаимодействие с трите надзорни органа и подпомага тяхната дейност, като предоставя правни консултации по отношение на тълкуването на регламента. Освен това, за да може ключов информационен документ да бъде полезен за инвеститорите и да бъде добре разбран, комисията проведе проучване сред потребителите и резултатите ще се използват при представянето на информацията в ключови информационен документ. След като получим регулаторните технически стандарти от европейските надзорни органи, комисията ще се погрижи за навременното приемане на регулаторни технически стандарт преди началото на лятото, за да има със законодателя достатъчно време да упражни своите права на контрол. Наясно сме, че с е, че заинтересованите лица е, поискаха да се отложи приложението на законодателството ПРИП, като казва, че няма и да имат време да пригодят своите процеси и информационни системи. Разбираме, че срокът е амбициозен, но е, от деня, в, от датата, в която регулаторните технически стандарти бъдат представени на комисията, от Европейският надзорен орган в края на март до датата, на, в която влиза в сила 31 декември 2016 година, ще има достатъчно време бизнесът да се подготви. Сега няколко конкретни въпроса. Що се отнася до правомощията на комисията във връзка с социалните цели на ПРИПС, службите на комисията в момента разработват искане за консултация, която да се предоставя на европейските надзорни органи. Акцентът ще бъде върху това, кои процедури да бъдат спазвани от производители и доставчици на инвестиционни продукти. Делегираните актове по ПРИПС, националните власти, правомощията на ЕЙОПА, МИФИР, правомощията на Европейския банков орган и орган за ценни книжа и пазари са разделени в съответствие с новото междуинституционално споразумение. Акта от ниво 2 се очаква да бъде прият през следващите месеци. Правомощията по ПРИПС ще бъдат е, напълно хармонизирани от 31 декември 2016 година. Приемането и изпълнението на подобни правомощия по МИФИР ще зависят от влизането в сила на ниво 1 и 2 от МИФИР. Благодаря за вниманието и е, съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря на Европейската комисия. Е, започваме дебата. Първо от името на докладчика Елиза Ферейра. Благодаря, госпожа Бере се извинява, но тя не може да дойде тук и за това ще се изкажа от нейно име. Благодаря и на двамата оратори за, предоставената, предоставената информация. Е, част от нея отговаря на някои от въпросите, но бихме искали да доразвием следните въпроси. Първият коментар е свързан с графика и календара като имаме предвид, е, че приключи обществената консултация, ние смятаме, че е задължително да се спазва графика е, и приветстваме това, че и двамата оратори споменаха графика и по-конкретно датата 31 марта. Тя беше спомената от ЕИОПа и тази дата е, съответства на графикът, който ние сме предвидили, така че парламентът да разполага достатъчно време и бизнесът да се подготви, що се отнася до конкретните въпроси. Един от тях беше повдигнат от Габриел Бернадино. Е, той е по какъв начин надзорните органи, по-конкретно ЕИОПА, се готвят за ниво 1, а именно подходящите сценарии. Имайки предвинало миналото, можем да удължим тенденциите, но в миналото имаш, имахме е, една пристрастност към оптимистични сценарии. Габриел Бернардино спомена се, хипот... сценария за хипотеза, но можем ли този хипотетичен сценарий да бъде надежден? Бихме искали да ни каже нещо повече за оценката на риска. Втората тема е следната. Радваме се, че комисията реши да раздели мифит от ПРИП. Смятаме, че това е правилно, но то трябва да се отнася не само до регулаторните технически стандарти ОПА, но също така да се гарантират правомощията на европейските надзорни органи. Тези правомощия трябва да бъдат много ясно очертани. Трети въпрос. Ние трябва да работим с някои индикатори и събирането на показателите е много важно, тъй като може да говори за неясни правомощия. Методологията, по която се обединяват индикаторите, може да определи прозрачността на възприемания риск. Бихте ли ни казали нещо повече за дейността, която извършвате, за да обобщите показателите, без да се загуби значима информация? Също така трябва да се погрижим комисията да даде мандат на европейските надзорни органи да работят по множествени варианти. Как да се избегне припокриване между припси предприятията за колективни инвестиции? На пето място дериватите. Разбираме, че секторът лобира те да бъдат изключени от приложното поле. В Европейския парламент ние се борихме против това и настояваме, че те трябва да останат в приложното поле. И накрая данъчното облагане, то не е включено в първо ниво на ПРИПС И в инвестиционното решение този въпрос трябва да фигурира. Бихме предпочели да има информация за това как да го включим. И за сега това е което бихме искали да кажем и разбира се ще бъдем благодарни на комисията и ЙОПА да доразвият темата и в документа и в диалога с Европейския парламент. Благодаря, госпожа Папатикайнен. Благодаря. Нека да благодаря на двамата оратори, които представиха изключително ясна и точна информация, от която имахме нужда за това обсъждане и в която всъщност е, получих отговор някои от въпросите, които вече си бях подготвила. Единият въпрос беше свързан с евентуалното забавяне за, е, на е, правомощите за намеса по отделни продукти а, и обвързаността на тези правомощия с ПРИПС голямо облегчение научих е, от изказването на комисията, че това няма да е проблем. Втория въпрос. Показателите за риска. В преговорите тук в парламента стана съвсем ясно, че ще има нужда от един общ показател за риска, защото трябва да вземем предвид и възможностите, способностите за анализ на отделните е, инвеститори. за онези, които нямат богат опит, ще е много трудно да сравняват различни показатели, измерващи риска по различен начин. И е добре да знаем точно какви са плановете и е, какви са евентуалните възможности за преразглеждане на методологията – за да видим, за да можем да преценим е, наистина дали е, тя действа добре. След това за разходите се предполага да има определен показател или някакъв вид диаграма, която да показва до каква степен разходите намаляват възвръщаемостта. Въпросът е в този показател ще се включва ли общото въздействие на цените, нещо, което ще е важно за потребителите. Аз съм един такъв потребител на дребна, Моята майка, която на 91 години също е такъв потребител. И въпросът е, могат ли потребителите достатъчно ясно да видят какво ще е въздействието в дългосрочен план на разходите върху инвестициите и възвръщаемостта от тях, защото може да се окаже, че разходите а, изяждат голяма част от а, печалбите. След това, ще се отнася до работата с резултати от миналото, парламентът съвсем ясно заяви своята позиция по въпроса, а именно, че да, може резултатността на определени инвестиции в миналото да се продължи като тенденция, прогностична тенденция за бъдещето, като евентуален показател, но това всъщност за мен не е достатъчно добро като информация, защото първо нищо не се движи в права линия и второ е, може да се окаже, че този тип информация е изключително подвеждащ. И може е, да има ситуации, в които е, се избира да се включи тази информация и други, в които не се включва и тогава тя ще се включва само там, където резултатите биха били е положителни, нещо, което е още по подвеждащо След това в индекса включват ли се и данни за обменните курсове и вземат ли се предвид показателите, разработвани от ОИСР, които се използват вече в Евростат. Показатели, които редовно се използват като средство за измерване на риска в други области. Благодаря ви много. Благодаря за това, че ще говорите и на въпросите. Извинявам се, че няма как да присъствам тук, за да изслушам отговорите, тъй като имам друг ангажимент, но асистентите ми са тук и ще записват много внимателно. Благодаря. Кейс Уинбърн, Екаре. Благодаря, господин председател. Като до представител на господин Камал днес, който е докладчик в Сянка, ще е, се изкажа по темата. Той се извинява, че няма как да присъства. Аз съм докладчик по МИФИ. Ще се занимава с четири въпроса. Първо въздействието на забавянето на МИФИ, след това въпроса за а, резултатите от миналото, използването на фондовете и информацията за мените курсове изискванията ще се отразят върху ПРИД, вземайки предвид правилата за защита на инвеститорите. Забавянето е неизбежно, но онези, които разработват е, на комплектите информация за ПРИПС, ще е, усетият въздействието на това забавяне и трябва да видим как то може да бъде опосредствено по някакъв начин и намалено възможно най-много. След това по въпроса за включване на информацията за резултатността на съответните инвестиционни инструменти е, в миналото. Е, Въпросът се обсъжда доста на първо ниво, сега се обсъжда и на второ ниво. Депутатите от всички политически партии са получили много информация и от участниците на пазара и потребителите, които твърдят, че а, е, липсата на информация за а, е, резултатността в миналото може да е вредна. Въпросът е, че не може да има възможност да се избира кое да се включи и кое да не се включи. Трябва да има само една един набор информация, но все пак трябва да има информация за резултатността от миналото. След това, възможностите за множествени инвестиции. В документите трябва да се включва информация и да се взема предвид въз изключението за управителите на фондове до 2020 година във връзка с адаптация към пазара, но като се вземе предвид какви са предложенията на ниво второ за тези фондове, идеята управителите доброволно да създадат такава, е, такъв набор информация за приз, ти струва да се обмисли изглежда, че този тип а, а, въпросът е, че това може да доведе до предварително възприемане на тези комплекти и документи преди 2020 година, нещо, което обезмисля изключението, което сме предвидили. Когато говорим за а, обменните а, курсове, е, може да се а, е, стигне до ситуация, в която и а, борсите трябва да, създава, да издават такива комплекти документи. Петър Ежек е, и аз се присъединявам към казаното за необходимостта от яснота, що се отнася до множествените инвестиции. Имаме нужда от е, ясна информация за е, това какво ще се включва в комплектите документи. Резултатността от миналото е тема, която се обсъжда се обсъждала на широко предходния мандат, доколкото разбирам аз. Аз лично бих могъл да възприема различни варианти. Може да има и възможност с месица от различни елементи информация в тези комплекти. Благодаря. Не виждам желащи да се откажат, изкажат от името на Обединената левица и на зелените, така че преминаваме към останалите оратори Марко Фербер. Благодаря много. Благодаря за информацията за случващото се до тук. Извинявам се, няма да се изкажа на английски, тъй като в залата има преводачи. Така че, нека да се занимаем с показателите за риска, които се включват в информационните комплекти. Вече съм се изказвал по темата, даже съм ви изпратил своя анализ, мисля, че показателите за риска са най-важният елемент. Тук много проучвания показват, че крайният потребител може да се окаже в не много добро положение, що се отнася до възможността да прецени риска на даден финансов продукт. И така, как можем да направим така, че потребителите да могат да вземат информирани решения и какви са критериите, които трябва да се изпълняват от показателите, които се включват. За мен критериите трябва да са следните. Първо, какво е основното послание на даден показател? Един от важните елементи е най-високата най възможна степен на риск. Това е много важно, защото средно статистическия потребител трябва да има възможност за сравнение. Може да се работи с а, а, скала, да кажем, от 1 до 100 или от 1 до 7, но показателят трябва да бъде независим, а, трябва да дава възможност на потребителя да оцени неговото развитие във времето, защото когато се закупува даден финансов продукт, нивото на риска е едно. Две години по-късно то може да е съвсем различно. Има различни инвеститори, има дългосрочни и краткосрочни инвестиции и трябва да се вземе предвид е, как еволюират дадените инвестиционни продукти. Трябва да се вземе предвид и компонента на пазарния риск. Да се вземе предвид, да кажем, какви са колебанията на пазара за определен период от време. Но въпросът е това, принадлежи ли към най-важната информация за частните инвеститори – не мисля, че начина по който представяте темата в таблицата е достатъчно прозрачен. Мисля, че скалата от 1 до 7 не е достатъчно точна. Трябва да се има предвид каква е разликата между 2 и 3 и между 3 и 4 в тази скала. И за това аз искам да попитам, можете ли да приемете критериите, които аз предлагам и да ги включите в своето предложение. Благодаря Нина Гил. Във връзка с казаното от колегите до тук, благодаря и аз за представената информация. Действително тук работим по важен правен текст за защита на, на инвеститорите. И ако искаме да има повече инвеститори на дребно, които да работят с финансови продукти, е много важно да направим така, че те да могат да вярват на тези продукти. Тоест да няма нищо скрито, да има прозрачност за резултатността на дадения инвестиционен продукт. Постигнатото на първо ниво съвсем ясно подчертава това, така че на второ ниво трябва да действаме по съответния начин. Това е много важно за отрасла. Трябва да има напълно ясни правила. Аз лично малко се безпокоя от това, че има различни е, подходи към е, евентуалните сценарии за резултатността. Подходът може би дава прекомерна гъвкавост за избор на е, издателите на тези инвестиционни документи, които, е, инструменти, които винаги могат да изберат е, да представят най-добрия възможен резултат. Приветствам изискването по ПРИПС всички такси да бъдат обявени защото много често разходите се крият от инвеститорите. Да кажем, разходите за сделките. Разходите е, за е, операциите, е, така че трябва да се информират потребителите за всички разходи и за това до каква степен тези разходи намаляват възвръщаемостта. И това трябва да е представено в, в цифри, в конкретни цифри, а не в проценти. Трябва да се настои на прозрачността на разходите. И така както правим и в други области на правото, трябва да настоим на пълна прозрачност за, за разходите, без да има а, а, засипване на потребителя с информация. И за мен най-важното е да се е, привлекат повече инвеститори на дребно в финансови продукти. Thank you. Yes. I don't see other members, but maybe some people is coming, I don't know. So, um, Gabriel Bernardino. Габриел Бернандино, благодаря господин председател, благодаря на всички депутати за направените коментари. За нас е много важно да разговаряме с вас, да разберем какво е най-важното за нас ще разгледам въпросите един по един и накрая ще представя своите заключения. Първо, по графика. Съвсем твърдо заявявам, ще го спазим. Готови сме, работим е, на ниво съвместна комисия, работим и с трите съвета, на трите надзорни органа, така че до края на март ще сме готови. На това е намерението ни и ще го спазим. Що се отнася до резултатността и евентуалните сценарии, които могат да се представят? Бяха зададени няколко въпроса по темата. Внимателно е, разглеждаме темата. Има три различни варианта. Е, може да има три различни сценария, в зависимост от това какви са евентуалните прогнози за бъдещето. Е, не е лесно да се е, изчислят нещата е, в голяма точно, достатъчно голяма точност. По някой път ни казват, че има прекомерна гъвкавост. Вземаме предвид е, вашите коментари и сега работим по трите вида сценарии, е, така че да е, се даде по-голяма подробност на критериите и по-подробни инструкции за това как следва да се изготвя тези сценари. Нещо друго свързано с резултатността е резултатността от миналото. Разбира се, тя не ни дава информация за бъдещето и може да е подвеждаща. Съгласни сме с казаното за това. За това смятаме, че е добре да има някакъв вид комбинация а, между перспективите, а, прогностичните сценари и информация за резултатността до тук, която да е възможно най-обективна. Защото хората търсят такава информация – искат да разберат как са се справили данданите продукции в миналото и когато получат такава информация от някъде, а, ако изобщо я намерят, там реално не са включени е, реалните дивиденти, реалната възвръщаемост от определения продукт. Затова за нас е най-добре в документите да се включва тази информация, където да се виждат действителните данни за възвръщаемостта. Но не това е най-важното при резултатността. По-скоро важното ще са сценариите за развитието на инвестиционния продукт за бъдеще. Що се отнася до множествените инвестиции, знаем, че това е въпрос, по който трябва да намерим някакво решение в проекта за регулирани технически стандарти. И е, за нас е, най-важното е, е информацията да се включи в документа. И а, ако има една застрахователна компания, която продава даден продукт, тя трябва да предостави информация на потребителите за различните фондове, в които могат да инвестират. Има определени изисквания по МИФИД и по USIS, Изисквания за фондовете, но в крайна сметка просто трябва съответната компания, застрахователна компания, да предоставя информация на потребителите на своите продукти. Thank you. и очакваме комплектите документи, разработени до тук, да бъдат преработени лека по лека, така че да отговарят на изискванията, които въвеждаме във връзка с ПРИЦ. От началото на процедурата по обществено допитване казахме, че тази информация трябва да се включи след събирането на информация от допитването, стигнахме до извода, че трябва да предоставим повече информация за това как различните видове деривати могат да изпълняват потребностите за изискванията за оповестяване на информация и ще ви предоставим допълнителна информация по темата възможно най-скоро. Но при всички положения такава информация ще се включва по рисковите показатели и този елемент, който споменахте да има един индикатор или един показател. Искам да подчертая нещо, което не бива да се забравя. Всичко това се прави за потребителите. И за това парламентът държеше да има изпробвания с потребители. Едно от заключенията на тези апробирания бяха свързани точно с това. Каза се, че имаме нужда от един показател, за да може потребителите да го разберат, а не много показатели, които да са неразбираеми е, за хората и не могат да, да, да ги анализират. Означава ли това, че така можем да включим и пазарите и, и кредитния риск? Не е лесно, Различни видове методологии сме изпробвали и методологията, по която работим и която сега да усъвършенстваме, ще бъде прозрачна и може би до известна степен ще има неустойчивост, но ще се вземе предвид и загубата, която може да настъпи при определени инструменти. Смятаме, че най-важният елемент е да се даде нещо на потребителите, което да може да бъде ползвано от тях. И според мен това стана съвсем ясно, когато говорихме с потребителите по време на тези апробирания и това трябва да се вземе предвид за нашето предложение пред Европейската комисия. И така, една до 7 категории ще влязат в този показател. Що се отнася до методологията, трябва да бъдем по-ясни, по-прозрачни. Агрегирането на рисковете също трябва да се изясни, но за да има прозрачност, за да ни разберат потребителите, смятаме, че това е единственият път напред. Що се отнася до разходите и намаляването на печалбата или възвръщаемостта. Смятаме да включим и парични и процентни елементи това е ясно. След това да бъдат конкретни разходите. Имаме показател за общите цялостните разходи. Това пак е отговор на ваш въпрос. Ah, Става дума за кумулативните разходи. Ще имаме показател, който ще показва натрупването на разходите като цяло. Готов съм да отговоря на други въпроси. Thank you. Uh... Благодаря. Аз имам един въпрос, за да разбера това, което казахте за дериватите. Говорихте за това, че трябва да има един набор от документи с основна информация за тях или... Yeah. The idea in that, and that's what we're working as we speak. Uh, we have still meetings this week. Да, точно по това работим. Идеята е основните елементи, свързани с тези документи с основна информация, да бъдат изготвени и да стане ясно как по различните деривати могат да се изпълнят критериите, заложени в тези документи. Няма да имаме различни документи с ключова информация, ще имаме едни и същи документи, но трябва да се дадат и достатъчно пояснения, подробности, как при различните деривати на практика ще се, ще се види информацията съдържана в тези документи. Благодаря. Now the commission. Давам думата на комисията. Thank you. Um... Благодаря a couple of words. So maybe to start with the timetable, I think it's... Нека да започна с а, сроковете. Трябва да се спазват сроковете. На време трябва да дойде информацията от европейските надзорни органи, а, намаляване или скъсяване на сроковете за писмен превод трябва да се иска, за да може максимално бързо да се приеме този текст от нас и да ви дадем достатъчно време вие да го разгледате. Става дума за приемане преди лятото. След това и ОПА и възможностите да се намесва. Искаме също да действаме бързо за правомощията на ЕСМА. всичко зависи от прилагането на МИФИР 1 и 2. Не мога да дам нещо конкретно тук. След това мандатът за социалните стандарти и стандартите за околната среда. В момента тези стандарти се изготвят. Те ще бъдат насочени към трите надзорни органа и тези надзорни органи след това ще могат да се консултират, да видят какви са стандартите, които съществуват на практика и след това да се обърнат към нас съвет има стандарти на ОИСР, това ще се вземе предвид при изготвянето връзката с Мифит и Мифир. Анализът ни показва, че ПРИПС може да се приемат сами и няма нужда да се забавят нещата, защото се забавя Мифит. Ще предоставим информация, която да даде възможност за изготвяне на тези документи изключва информация. Нещата са ясни там, според нас. Сега няколко думи за съдържанието на тези документи. Тези документи в момента се обсъждат от европейските надзорни органи, ние говорим също с тях по въпроса. Предишни, предишно изпълнение. Важно е да има полезни сценарии за потребителите, за да могат те да видят как евентуално могат да се развият бъдеще тези продукти. Като покажем как са се държали тези продукти в миналото, всъщност не предоставяме прекалено много полезна информация, но пък трябва да знаят какво се е случвало с тези инструменти и надзорните органи правят точно това. Това е пътят напред. И за нас това е положително развитие. Що се отнася до дериватите, те са в рамките на ПРИПС, не са извън. трябва да направим така, че Онези, които ги издават, не трябва постоянно да издават, подават нова информация, но мисля, че пътят напред е, е много добре начертан от надзорните органи. Що се отнася до е, продуктите с множество опции? В момента сме в преходен период е, и за усиц, и за други. И мисля, че всичко, което е по тези документи и по ПРИПС е окей. Okay. Цялата информация а, за изготвянето на тези документи е много важна и е, според нас това е много важно. Thank you. Благодаря. Остана малко време. Докладчикът или докладчикът, който в момента го представлява, иска ли да каже няколко думи? За по-нататъчно пояснение няма. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря за изказванията. Благодаря за това, което казахте за сроковете. Благодаря и за работата, която сте предприели, за да се прецени специфичността на определени продукти, включително дериватите. Очакваме конкретни предложения. И мисля, че беше много полезен а, този размен на становище. Благодаря. So we make a suspension. И така ще направим кратка пауза до 11.15, когато ще започне изслушването с кандидата за нов изпълнителен директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.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 Dear colleagues, I think that Уважаеми колеги, start with our point 7 of the agenda. Точка 7 от дневния ред назначаване на нов изпълнителен директор на Европейската, Европейския орган за страховане и професионално пенсионно осигуряване ЕЙОПа. Имаме изслушване за назначението на този е, изпълнителен директор. Процедурата по подбор е отворена, открита. Господин Фаусто Паренте е тук. Добре дошъл. Надзорниците на Айопа са подбрали тази номинация за изпълнителен директор. Както знаете, назначението трябва да бъде потвърдено от парламента. И за това ЕКОН организира това изслушване с номинирания кандидат. Днес след обяд в господин Паренте ще бъде ще се гласува през декември. Извинете, по време на Страсбургската сесия. Имате думата за 5 минути и след това ще има въпроси и отговори. Имате думата. Благодаря, председателю, уважаеми членове. Искам да започна с това, че за мен е чест, че съм днес тук в един орган, който пряко представлява гражданите на Европейски съюз. Ще кажа няколко думи за основните предизвикателства пред ИОПА за следващите 5 години и след това ще кажа няколко думи а, за това, което аз мисля. Ние искаме да изградим един добър орган. Имаме три основни приоритета за следващите 5 години. А, финанс извинете, подсилване на надзорното сближаване, подсилване на защитата на потребителите в превентивен план и запазване на финансовата стабилност. Това е една отлична възможност да се увеличи сближаването между националните подходи. Идеята е да има надзор, надзорно сближаване и сближаване на надзорните органи, за да има равни условия и равна защита а, в Европа. Много бе свършено в тази посока, но трябва да работим за постигане на пълна хармонизация. Имаме необходимия инструментариум, искам да цитирам нашия наръчник, който разработваме. Работим по партньорски контрол и проверки. ЙОПА пък трябва да даде качествени коментари на националните надзорни органи по повод настоящите им практики. И ОПА може да събере всички тези практики, да задава въпроси по тях, да дава съвети, кои са най-добрите. По вторият приоритет защита на потребителите трябва да върнем доверието на потребителите Uh, objective and it requires uh, uh, а, и за това а, трябва да се спазват правилата на пазара и надзора. За тази цел имаме нужда от ефикасно управление на продуктите, добри а, дистрибутори, които да защитават правата на потребителите и добре информирани а, клиенти. За да постигнем тази цел трябва да работим достатъчно качествено по директивата за разпределение на застраховането. And uh, enhancing the harmonization throughout Необходимо е също така сближаване в цяла Европа и в същото време да се запазят националните характеристики и националните системи а, за разпределение. Основният принцип тук а, би трябвало да бъде разбиране на потребностите на потребителите. Това е изключително важно, за да може продуктите, които се изготвят, да дават добавена стойност и да има добро развитие на пазарите. Така може доверието на потребителите да бъде спечелено и задържано. Що се отнася до пазарите, все още говорим а, за платежоспособността на пенсионните дружества, за страхователните. Направили сме съответните текстове, за тестове, за да видим къде са слабите места. Ще продължим да работим по същия начин имаме обща база данни при застраховането, което ще даде възможност за по-нататъчно финансиране на нашите действия по координиране на последващите действия, които трябва да се предприемат от националните органи. мога да спомена и други проекти, като например преразглеждането на, на платежоспособност 2, след това пан-европейския персонален пенсионен продукт, ПЕП, след това глобалните капиталови стандарти при застраховането и прилагането на ИОР, ИОРП. ИОПа трябва да се промени и да се адаптира към новия начин на работа. Аз съм готов да управлявам този процес като направя така, че стратегията да се превърне в ежедневна практика. Имам много дълъг опит по управление на сложни проекти, на много кадри. От години работя в международна среда и съм проевропеец. Подкрепям европейската идея преговорите по директивата за разпределение на застраховането е, е, е доказателство за това. Винаги търся решения, които да се в полза на Европейския съюз. След това създадох е и вас в Италия, един нов орган, който да показва също моите способности. И накрая за мен ще бъде чест да служа на европейските институции и искам да изградим един силен надзорен орган, който да се фокусира върху гражданите. Вие сте гласът на тези граждани и за това с удоволствие ще дойда да се отчета пред вас всеки път, когато искате. И в зависимо от нуждите. Това е всичко за момента. Благодаря. Благодаря, господин Паренте. Започваме с изказвания. Първи е господин Балт. Благодаря, председателю. Господин Паренте, много се радвам, че сте тук сред нас. Имам два въпроса към вас. А, може би по-късно ще задам и още други. Господин Паренте, вие сте част от структурата СИОПС или поне сте били част от нея. А, работите и за ИОПа от самото създаване. Искам да попитам как ще имате независим поглед сега като изпълнителен директор, как ще гарантирате своята неутралност и независимост, как ще работи така, защото исканията на Европейския парламент да се вземат предвид. Имате мандат, който идва от законодателите. Трябва да спазвате принципа за пропорционалност, който е пряко свързан с това. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е следният. От години работите за надзорния орган в Италия, който извършва своята дейност в сферата на застраховането. Какви са платежните баланси на европейските застрахователни фирми? Смятате ли, че те трябва да бъдат прозрачни? Смятате ли, че сложната регулаторна рамка, която съществува по-настояще, може да продължи така? Могат ли да се спазват необходимите изисквания и крайни срокове на мандата? Thank you, Mr. Balz. Uh, Благодаря, господин Балц. По първият въпрос – Работя в международната сфера от години, изпълнявал съм различни длъжности, бил съм председател на различни работни групи в ИОПА. И наистина съм проевропейски настроен. Винаги разработвам решения, които преодоляват националните становища и защитават европейския проект. Това се признава от всичките ми колеги. Така че не виждам защо задавате въпрос за моята независимост. Искам да трансформирам стратегията на ЙОПА в ясна практика, с ясен мандат от борда, от парламента и за това не виждам как бих могъл да търпя критика. По вторият ви въпрос, трябва да кажа, че няма идеални проекти. След тежоспособност 2 бе разработен в рамките на няколко години. Да, наистина а, звучи сложно, Знам, че има безпокойства за това, но трябва, имайки предвид преразглеждането на същи този документ, да, го, да работим към упростяване, но той трябва да бъде прилаган така както е и след това да се види какви са реалните възможности за упростяване на системата. Това е един основен проект, по който трябва да работим. Благодаря. Става дума за преразглеждането на неплатежоспособност 2. Може ли няколко думи за съразмерността? Тук са били предприяти няколко дейности в областта на отчетността. Разбира се, работата тук ще продължим. Ясно е, че съразмерността не означава чисто и просто дейност. Наша задача е да набележим областите, в които предстои допълнителна дейност. Аз гледам на нещата от гледна точка на защита на потребителите. Не бива да допускаме е, наплив към най-големите групи. Вече е предприето много, особено в областта на отчетността. Също така е, са били предприяти и дейности в областта на управлението. Има какво обаче е, да се усъвършенства. Нищо не започва от самото начало. Ние сега трябва да се получим от изпълнението на е, платежоспособност 2. Тук трябва да изслушаме заинтересованите лица и разполагаме с необходимите инструменти. Председателят. Благодаря, Елиза Ферейра. Господин Паренте, благодаря за присъствието. Ще се опитам да говоря на английски, за да улесня диалога in going through what some call very interesting times. Аз мисля, че ние преминаваме през много интересни, но заедно с това опасни времена. ЕЙОПА е относително млада институция и към нея вече има множество претенции към бюджета. Така че вие ще трябва да взимате решение за приоритетите. Въпросът ми е, ако трябва да подберете определени дейности, как виждате ЕИОПа? Е, как е, ще подходите към въпроса за защита на потребителите в тази област? Освен това, трябва да засилим връзката между различните субекти, между различните надзорници, защото на финансовите пазари няма истинско разделение между различните дейности. Как ще разработите съгласуваност и сближаване между ЕИОПа и другите институции? И накрая е един важен елемент за спестителите – те трябва да са наясно с рисковете на застрахователния пазар. Има някои схеми, в които доверието е по-силно, като дейност, в която човек да вложи спасяванията си в условия на ниски лихви? Отговор, да, преминаваме през трудност, през труден период. Има, трябва да изберем своите приоритети, но всичко започва от защитата на потребителите. Всичките ни дейности са свързани с защитата на потребителите – Така че приоритизацията понякога е необходима, особено ако бюджетът не е достатъчен, за да обхванем всички дейности, които според нас са необходимо. Разчитам на подкрепата на парламента за бюджета. Надявам се тази подкрепа да продължи. Заедно с това обаче оскъдните средства са проблем и те изискват да бъдем ефективни. Приоритизацията е нужна, процесите и процедурите трябва да се оптимизират, но защитата на потребителите са в центъра и ще остана там. Изпълнението ще бъде чудесен повод и трябва да разработим добри правила и след това да засилим надзора като извършваме тематичен преглед, като подбираме най-важните теми в съответствие с анализа ни. По сътрудничеството с другите надзорни органи, другите институции, мисля, че съвместния комитет работи добре. Аз бях председател на комитета за финансовите конгломерати и има нужда от по-нататъчно засилване на сътрудничество, но знам, че духът на сътрудничество е много добър. Ние трябва да се да уважаваме различията. Що се отнася до ПЕПС, смятам, че това е добър повод за разработване на външен пазар в областта на пенсиите. Трансграничната дейност тук не е добра развита, има предимно добре развитие национални пазари, а не вътрешен пазар. Ще имаме възможност да предоставим на потребителите е, повече избор в областта на пенсионните системи. Сега се води обществената консултация, ще отчетем е, казаното от е, заинтересованите лица. Работим и ще продължим да работим. Да, Кейс Уинбърн. Благодаря и добре е душа. Аз искам да се спра на ролята на надзорните органи в взаимодействието с парламента. След създаването на надзорните органи бяха приети много законодателни актове. На първо ниво тези надзорни органи трябва да представят вторични правила, особено взаимоотношенията между надзорния органи и комисията при разработване на регулаторните технически стандарти е проблем, който ние виждаме. ЕКР се отнася много сериозно към демократичния контрол и разговорите в парламентарни комисии е много важен, но не по-малко важен е диалога между надзорните органи и комитета в рамките на процеса на второ ниво. Как ще направите така, че ИОП ще работи с парламента преди да приеме мерки от второ ниво за да намали за да намалим рисковете? и възоснова на националния си опит, който е богат, както ще гарантирате участието на националните органи в изпълнението на мерки от второ ниво. Благодаря. От една страна е ясно, че има нужда от вторично законодателство, защото не може всяка подробност да бъде обхваната в законодателството на първо ниво. Разбира се, ние трябва да се отчитаме за дейността, която сме извършили, за да отразим вашите въпроси и искания. До сега това се прави, доколкото знам, но има потребност то да се засили. Винаги, когато е необходимо, ще намерим възможност за диалог. Да, за мен е, е нужно да представяме работата си пред вас и да се отчитаме за работата си пред вас. Една следваща стъпка би могла да бъде диалог при разработване на ниво едно с надзорните органи, за да видим кои са областите, без да навлизаме в правомощията на съзаконодателите, но да сме, но да видим каква е философията, която стои в основата на определена разпоредба в първичното законодателство и на тази основа да работим по законодателство от първо ниво. Диалогът за мен е много важен на всички етапи от процеса на взимане на решение. До сега това се извършваше на второ ниво. Имаме известна независимост от комисията при разработване на документите си. Ние трябва да отчитаме вашите искания. Доколкото го възприемам. Аз е, е хубаво да, да се чуе нашето становище при разработване на мерки от първо ниво, за да се осигури по е, безпроблемно изпълнение на второ или трето ниво, дори и на национално ниво. Вие попитахте за платежоспособност 1 и 2. Чували сме това искане на националното ниво. Платежоспособност 2 е уникална възможност, която осигурява възможности, но създава и страхове. Имаше искания за подробни инструкции за въвеждането на новата система. Тук е би било много полезно. Тук беше, бяха много полезни Нашите насоки, някои казват, че те са твърде многобройни, но те предоставят отговор на детално ниво на проблемите на застраховането в Италия. Благодаря. Кора Нюенхаузен не е тук. Петър Яцек от либералите. Кора ми даде списък от 87 въпроси, но аз ще задам само някой от тях. Господин Паренте, бихте ли ни казали кои са най-важните полки, които извлякахте от последните три години, в които заемате този пост и и каква част от предишния ви опит ще е полезна за работата ви в ЕЙОПА? Второ, какви промени ще извършите в дейността на ЕЙОПА? И как смятате, че могат да се усъвършенстват ежедневните дейности на ЕЙОПА? Кои са основните предизвикателства пред ЕЙОПА за следващите 5 години? Благодаря. Що се отнася до първия въпрос, аз имам опит в областта най- най-важния през последните три години е работата ми по реформата в моята страна. Създадаха се, създаде се нов орган и аз бях ръководител на работна група, в която влизах различни ръководители от различни институции. В Италия имаше интеграция между застрахователния и банковия надзорен орган. Проектът, който ръководих, е, даде възможност на новия орган да започне работа с възоснова на нови процедури, е, ново разпределение на задачи, ресурси, нова структура на, организационната е, диаграма. Това е предизвикателство, което има отношение към ЕЙОПА, тъй като ЕЙОПА е в подобна ситуация. Ние имаме много добри резултати постигнати през последните 5 години, но сега с прехода от е, регламент към надзор има нужда от е, нов вид е, дейност. Може би служителите трябва да бъдат обучени за новия тип дейност. Ние до сега работихме добре в областта на политическите мерки, а сега акцента трябва да бъде върху върху надзорното сближаване, така че може би ще трябва да се мотивират служителите за работа в новия етап. И в тази насока опитът ми от Италия може да се окаже полезен по предизвикателствата пред ЕОПа, разбира се, външното, външните предизвикателства са унези, които стоят пред застрахователния сектор. Външната среда е предизвикателство с застрахователите. Това е предизвикателство и за надзорния орган работим тук, ще продължим да извършваме тестове за издръжливо, за да видим кои са рисковите области, къде са уязвимите места и националният надзорен орган да предприеме действия, така че пазарните условия да не създадат проблеми. Разполагаме с инструменти, и трябва да започнем работа. Платежоспособност 2 сега ще бъде базата данни за всички предприятия и на тази основа можем в по-голяма степен да установим кои са уязвимите области и да видим какво мислят националните надзорни органи. Не виждам никой от Обединената левица, зелените. И Свен има думата. Добре е Благодаря за присъствието ви тук. Очевидно вашият професионален опит говори за това, че сте подготвен за тази дейност, но нашата роля на зелените в, комисия, в парламентарната комисия да се спрем на най-чувствителните области. Не го приемайте лично, това е ролята, която сме, сами сме си определили. Когато стигнахме до последните етапи на платежоспособност 2, видяхме, че италианското правителство предприе активни стъпки за да получи специално отношение. И тук имам два въпроса – Що се отнася до контрацикличната премия, която е асиметрична и, и това противоречи на логиката на финансовия регламент, така че пазарите се движат само в една посока и нормална равновесна цена не в другата посока, Италианското правителство оказа натиск за контрацикличната премия. Второ, в резултат на лобиране от Италия е, има специално отношение към участието в платежеспособност 2, така че участието на застрахователите по дефиниция е, е освободено от риск. Искам да ви попитам, участвахте ли в взимането на решение в Италия за приемането на тази позиция от страна на италианското правителство в преговорите. Какво е личното ви мнение по тези два въпроса, тъй като те противоречат на принципа на предпазливост, така както е заложен в платежоспособност 2. Благодаря. Аз участвах в преговорите по платежоспособност 2 като надзорен, като надзорник, който подпомага на е, компетентния министр да води преговорите. Понякога аз участвах на заседанията на съвета и се изказвах от името на италианското правителство. Така че аз съм наясно с въпросите, които повдигате. По първият въпрос, да, може да се каже, че контрацикличната премия, която в крайна сметка не е платежоспособност две на времето и италианското правителство поиска други неща, но както и да е. Сегашната система според мен не противоречи на пруденциалния подход. Това е мярка за баланс противотежест в период на криза. Ще разберем как функционира, кога се наложи да я приложим. Не разбирам обаче. Извинявай, съм каза председателят, нека да приключи ораторът и след това ще направиш реплика ново правило, господин председател. Както казах, е, ние трябва да сме готови да променим системата, ако видим, че в нея има слабости. Имаме възможност, е, вече се преразглежда платежоспособност 2 е, събираме, о, събираме информация за приложението й. Трябва да разберем конкретно къде са реалните, реалните слабости на системата. По участието, вие сте прав, е, това... Тук не става дума за освободеност от риска. Калибрацията е по-ниска и тя сега се прилага в преходния период. По това време се смяташе, че дългосрочна инвестиция като участие не противоречи на пруденциалния подход на платежоспособност 2. Да, разбира се, тук, мнение, тук има място за различни мнения, но Желанието за дългосрочни инвестиции сега е ясно и трябва да обръщаме внимание на този въпрос, когато обсъждаме промяната на платежоспособност 2 и когато обсъждаме дали да променим калибрацията на участието. Доколкото разбирам, ще има промени, но не е моя работа да взимам решение. Да, реплика. Благодаря, господин председател. Не разбирам защо контрацикличната премия не противоречи на принципа за предпазливост. След като приемате, че стойностите на финансовите пазари могат да бъдат по-низки, но няма изискване за резерви, когато има а, надценяване. Да, разбирам, че не вие взимате решението, но ще го прилагате. Така че трябва да имате е, мнение, какво мислите за специалното участие. Не е логично дългосрочните инвестиции да се третират по различен начин. Да, благо, председателя, даваме ви повече време, отколкото на всички останали. И разбира се, задължението на един служител е да прилага регламента. Както казах, разбирам какво казвате. Трябва да разберем как работят нещата като цяло. Тук не говорим за една единствена мярка, а говорим за пакет мерки. Пакет мерки с дългосрочно действие, които са балансирани от определени изисквания за качество. Така че не мисля, че може да се каже, че подхождаме по неразумен начин. Не, това не е вярно. Съжалявам, че трябва да ви противореча, но приложението на дългосрочните мерки трябва да се а, е, е, разглежда в определен срок и а, трябва да се прецени дали определена мярка е а, начин да се продолее момент на пазара, който е малко по-сложен или е а, неразумна мярка като цяло. Така че а, няма от какво да се безпокоите. Няма представители на Европа, на свободата, пряката демокрация, нито на ЕНС. Така че, господин Балт, заповядайте. Още един въпрос. Европейската комисия съобщи през ноември, че възнамерява да излезе с препоръки за оценката на риска, които могат да бъдат договорни в контекста на банковия съюз. Миналата седмица италиански министър-председател господин Рензи обяви, че иска да наложи вето на това предложение. Това означава, че Европейския съвет за системен риск те трябва да разгледат темата по-подробно. И така, господин Парента, какво смятате, какво мислите за изказването на италианския министр-председател в миналата седмица и какъв е риска за държавните облигации? Виждам какво казвате по отношение на риска за държавния дълг. Не мисля, че от тук нататък ще можем да разглеждаме държавния дълг като безискров, безрисков ако трябва да съм честен, но все пак има мерки, които могат да се приемат в граничен план и в банковата система и системата на застраховането и нашата цел е да следим всички подробности, макропруденциални последици, микропруденциални мерки и и това е областта, в която трябва да работим. Е, що се отнася за изказванията на господин Ренси. Той е мой министър-председател и е, по някой път съм по-съгласен с казаното от него, по някой път по-малко. Разбира се, е, е, вашата работа не е да следвате инструкциите на националните министър-председатели. Нина Кил, благодаря господин председател. Добре е дошъл господин парента. Миналата седмица ЕОПА очерта своите приоритети за 2016 година. Нямаше обаче упоменаване на е, новите финансови технологии. А това са фирми, които могат да променят финансовия отрасъл като цяло, не само банкирането, но и застраховането в целия Европейски съюз. Е, промени... живеем в бързо променящо се общество, особено в технологичен план. И трудното сега за надзорниците, регулаторите и за отрасъла като цяло е, е как най-добре да се адаптират към тези промени. Потребителите очакват все повече от доставчиците на услуги, защото искат всичко да става по-бързо, да става по-добре и новите финансови технологии могат действително да улеснят е, живота на потребителите. Например, може да се закупу, закупи е, краткосрочната страховка за една кола е, за няколко минути. Даже ако е, сте достатъчно бързи и за няколко секунди. Е, може да се е, е, работи по интелигентен начин с тези технологии, така че какъв е вашия подход спрямо тези технологии, какви са според вас основните предизвикателства при тях и как може да се работи така, че хем тези технологии да продължат да се развиват и да реагират на потребностите на потребителите, е, хем да няма твърде голям риск. Права сте, технологиите ни предоставят невероятни възможности, но и създават нови рискове. И нашата работа като надзорници е да позволяваме на пазара да се възползва от новите възможности, но да гарантираме и подходящото отношение към титулярите на полиците и към потребителите като цяло. Как може да се направи това? може да се окаже по-лесно да се надзирава една платформа, разпространяваща застрахователни продукти. Помислете си за броя на традиционните посредници, които поддържат връзка с клиентите си. Не може при всяка една обмяна на информация между тях и клиентите надзорника да е там, да присъства и да може да оцени до каква степен информацията е предоставена по начин, който е полезен за титуляра на полицата. А при ем, новите технологии това може да е много по-добре гарантирано, защото с е, една проверка може да се добри информация за много от тези сделки и да се види дали всичко е направено както трябва. Разполагаме с съответните инструменти. В Италия разгледахме различните уебсайти и предприехме определени мерки срещу тези, които не работеха коректно, защото анализираха а, и правиха сравнения между няколко застрахователни продукта а, само, а не между всички, които са на разположение. Така че да, имаме необходимите инструменти. Може би сега е по-трудно да се работи, отколкото беше по-рано. Може би сега е по-лесно да се работи, е, извинете, е, отколкото по-рано. Просто трябва да организираме нещата така, че правилата да се спазват дори когато се работи с новите технологии. Благодаря. С това приключваме поредицата въпроси и отговори. Всъщност има още един желаж да се изкаже, господин Фрунзолика. Благодаря, господин председател. Аз бях член на комисията по надзор на застраховането в Румъния няколко години. Искам да задам въпрос на господин и за това как а, възнамерява да управлява ситуациите, в които има спорове между националните регулаторни органи. Какви са инструментите, които ще използвате? И още нещо – Другият въпрос, който трябва да се обмисли е, е, е начина по който се осъществява финансов надзор на национално равнище. На едно място това се прави от Централната банка, на друго място от няколко органа. Има голямо различие между системите. Не е ли добре да се наложи някакъв стандартизация на европейската рамка за надзор и на национално равнище, защото така просто ще се опростят нещата, ще има по-добро представяне, координация. Ще е по-ясно. Благодаря. Благодаря. Прав сте. Не може да се стандартизира всичко. А, не винаги по един и същи начин може да се работи навсякъде, но също времено е добре да работим по по-голямо сближаване на мерките по надзора. Това е и един от приоритетите, които споменах. Когато казах, че трябва да поставим под е, въпрос някои от надзорните практики, имах предвид, че трябва просто, просто да подберем най-добрите и да разпространим информация за тях, но това не означава, че трябва навсякъде да се прилага един и същи подход пазарите са различни и има разлика и в надзора, но разбира се, има какво да се подобри в работата по надзора в държавите членки. Що се отнася до спорове между различните надзорни органи, има и възможност за медиация в рамките на ЯПА. Това е една от нашите компетенции и може да се решат нещата с сътрудничеството на ЯПА, с медиация, предоставена от ЯПА, както и е, други инструменти, предоставени от вас, с законодателите. Благодаря. Не виждам други желащи да се изкажат. Можем да приключим изслушването. Благодаря ви, господин Паренте. А сега ще преминем към заседание при закрити врата. Гласуването е предвидено за 3.40 днес след обед. Благодаря.